се твърди, че тя не е достатъчно демократично легитимирана. Ще видим как ще бъде приложена на практика. Председателката благодаря. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Доклада на господин Ривелини, освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 година на съвет. Господин Ривелини. Петрато. Алия акта ест Заровете са хвърлени. Госпожо председател, ето така, е, на времето войските са преминали през Рубикон с тези думи. С това започвам моето изказване. Този цитат е, на практика маркира решаващите моменти. И ние се намираме наистина в е, решаващ момент по отношение на легислатурния мандат на парламента. Правомощие на парламента е да освобождава от отговорност и по този начин да покаже своите политически приоритети. Това освен това е израз на демократичния начин на функциониране на парламента като представителство на гражданите. Съветът е, твърди, че ние всъщност се опитваме да узурпираме политически правомощия и политически компетенции, които не ни се полагат. Не, не е така. Казвам аз, обръщайки се към съвета, ние желаем да наложим легитимните правомощия на парламента, който е органът, който освобождава от отговорност. В случая не означава да се взираме в подробности и да бъдем дребнави. Не сме се взряли в пъпа си, както твърдят някои. Не. Ние желаем да изпълним нашите правомощия. Правната служба твърди, че се работи в е, две посоки. От една страна е, в първата фаза се приключват е, отчетите и в края на този процес следва освобождаване на комисията, на съвета. Тоест, парламентът е този, който преглежда отчетите и решава дали да освободи от отговорност всички останали институции. Но ето, че съветът ни пречи да упражним тези свои правомощия, защото не желая да съдейства, не желая да ни предостави документите е, или ги е, предоставя с забавяне, което означава на практика, че съветът не зачита нашите легитимни правомощия. А това означава, че ние днес ще дадем отрицателна оценка на бюджетното поведение и изпълнение от страна на съвета. Става дума за това да покажем, че Европа трябва да бъде Европа на нациите, Европа на гражданите. Именно в Европа, която има хилядолетна история, гражданите стоят в центъра на вниманието. Ние трябва да подхранваме техните надежди. В никакъв случай не бива да ги оставяме да резигнират. Не бива да ги отчаиваме. Е, в епохата на глобализация и без това е, гражданите са изправени пред много предизвикателства, но това именно е ролята на Европейския парламент. Лисабонският договор ни е вменил в задължение да следим за ефективното действие, за ефективната работа на всички институции. И това именно са нашите легитимни, демократични правомощия. Това са и нашите ангажименти, които сме поели спрямо гражданите. Когато днес казваме не, не се страхуваме, ако трябва ще стигнем и до съда на Европейския съюз. Председателката напомня на докладчика, че времето му изтича ще приключа с следните думи. Призовавам целия парламент да гласува против освобождаването на съвета от отговорност. Благодаря, госпожо председател. Комисията си отбелязва препоръката на парламента съвета да не бъде освободен за отговорностите по бюджет 2009 година. Комисията съжалява, че а, двете поделения на европейските институции не постигнаха съгласие и това вече продължава 4 години. Комисията се надава, надява бързо да бъде намерено решение на освобождаването на съвета, което ще допренесе за сътрудничеството между институциите. Благодаря, господин комисар. Госпожа Гресли от НП. Госпожо председател, уважаеми колеги, господин председател на съвета, Радваме се, че сте днес тук сред нас, тъй като е важно да водим разисквания по тази тема. За какво става дума? За 34 въпроса, поставени от Комисията по бюджетен контрол към Европейския парламент, към съвета във връзка с освобождаването от отговорност за 2009 година. Парламентът трябваше да отговори на 200 въпроса, така че съветът трябваше да отговори на сравнително малки, малко въпроси, извинете, в сравнение с нас. През едните години предстои създаването, т.е. бе създадена Европейската служба за външни действия. През едните години може да се реши проблемът с финансирането на външната политика, именно поради създаването на тази служба. Мисля, че при унгарското и полското председателство направихме крачка назад. По-скоро бе постигнат напредък по време на Испанското председателство. Имам предвид ролята на парламента в процедурата по освобождаване от отговорност. Нямаме чак толкова много права, че да се отказваме от едно от тях. Съветът трябва да вземе предвид, че и парламентът има думата по освобождаването от отговорност Възможно е да намерим решения, но трябва да се прояви много повече добра воля в сравнение с добрата воля, проявена до момент. Господин Гайер за минута и половина. Президент. Госпожо председател, господин представител на съвета, господин комисар, колеги. Въпросът за освобождаването на съвета от отговорност от години вече е предмет на много спорове. Става дума за прилагане на текста от е, параграф 319 е, от договора за функциониране на Европейския съюз. Съветът не желая да се е, подчини на тази разпоредба, а парламентът настоява да изпълни своите правомощия. Няма да повтарям това, което вече колегите многократно са казвали. Според мен поведението на съвета е непоследователно. Съветът е, би трябвало на политическо равнище да потърси експертна консултация и да започне преговори, когато повтарям политическо равнище, имам предвид не равнище генерален секретар на съвета. И преговорите могат да доведат вече до освобождаване от отговорност, което според мен е, е целта на всички институции. Така че аз призовавам съвета да състави делегация на високо политическо равнище и по този начин да се водят преговорите. При всички положения моята политическа група ще подкрепи един такъв подход. Имате въпрос към господин Гайер? Да, моля. Благодаря, госпожо председател. Да, ние в Комисията за бюджетен контрол сме единни. Препоръчваме да не се освобождава от отговорност съвета и затова съм очуден, че Политическата група на социалисти и демократи продължава да твърди, че може да се стигне до освобождаване от отговорност. Съгласно някои слухове, политическата група на социалистите в момента вече е променила становището си и желае да гласува за освобождаване от отговорност на съвета. Е, бих желал да чуя отговора на господин Гайер. Е, говори се, че това е свързано и с избора на нов председател на парламента. Да, с удоволствие ще ви отговоря. Вие сам казахте слухове и аз мога да потвърдя това. Слухове. Можех е, да се огранича само и с изказването, че не коментирам слухове, но сега ще ви кажа, че ние смятаме да се въздържим този път при гласуването, защото е хубаво да се създадат възможности за водене на преговори без е, е, излишни предразсъдъци, ако равнището на делегацията отговаря на нашите виждания. Следващият е, докладчик е господин Скиликакис. Европейският парламент е единствената европейска институция, която се избира пряко и тя отговаря за освобождаването от отговорност по бюджета. В същото време от нас се изисква по силата на договор да се съобразяваме с демокрацията, за взаимоотношенията с гражданите и средствата да бъдат разходвани съобразно правилата. Дълго време вече парламентът не е канен да обсъжда е, този въпрос с е, комисията, която се освобождава от отговорност и не сме получили отговори на повдигнатите от нас въпроси. Европейските граждани, според мен, заслужават по-добра информация относно това за какво се използват средствата от данъците. Следователно, смятам, че не бива да освобождаваме от отговорност. И ако последните опити за преговори пропаднат, и продължаваме да заемаме различни позиции в парламента, в политическите групи, защото до тук диалогът непрекъснато стига до задънена улица, е необходимо а, да предприемем нещо. И ни остава един единствен вариант, а именно да се отнесем към съда, който да поясни положението и да ни върне вярното решение за работа на нашите институции. Сега господин Чернецки, една минута. Пани благодаря, госпожо председател, госпожи и господа. Нашият приятел, господин Ривелини, обобщи проблема. Рубикон на времето бе пробив, но в момента в никакъв случай не сме преминали Рубикон. отново възниква конфликт между парламента и комисията за техните компетенции. Онези, които са тук от по-дълго време, знаят, че постоянно сме свидетели на такива конфликти. Те говорят за това, че съветът не е признал напълно компетенциите на Европейския парламент. В областта на бюджетния контрол компетенциите на Европейския парламент са много важни. Не можем да се обявим за освобождаването от отговорност. Господин Стас. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, господин представител на съвета. Както и останалите колеги, и госпожа Гресле, аз се радвам, че съветът е представен на тази дискусия. Ще ви помоля в края на тази дискусия да реагирате, да ни обясните какво мислите. И аз съм е, сигурен, че ще получите тази възможност. Дискусията, която водим, всъщност не е нова. Тя продължава три години, а това е лош сигнал. Търсим решение, но не стигаме до решение. Съветът не желая да се получи. Говори се за джентълменско споразумение, е, сключено още преди 14 години. Няма такова джентълменско споразумение. Е, но при всички положения, дори и някой да твърдят, че го има, това, което виждаме е, че съветът не се държи джентълменски. А какво искаме от е, съвета да спазва договора и да уважава и останалите институции и техните правомощия? Нима това е толкова много? Става дума за контрол върху разходите, върху работата на администрацията, става дума за контрол върху средствата, които се плащат от гражданите, от данакоплаците. Ето, за това няма да освободим съвета от отговорност, защото трябва да упражним натиск, трябва да упражним влияние и ще използваме всички средства, за да наложим демократичния принцип на контрол. Това е демократичен контрол. По тази причина съществува парламентарната комисия бюджетен контрол. Казва се, че е, другата институция интерпретира договора за работата на Европейския съюз по друг начин. Смята се, че е, съветът, така да се каже, е извън тази процедура за освобождаване от отговорност. Не господин председател на съвета, не може да се тълкува така. Това е, ако се стигне до там, пирова победа. В никакъв случай не може е, да се тълкува по този начин договора и съветът не може да потъпква правомощията на парламента и на неговата комисия за бюджетен контрол. Председателят, господин Сантаго, има думата tak til budgetkontroludvalget, som er kommet med благодаря, госпожо председател. Благодаря и на комисията по бюджетен контрол, която излезе с ясно становище, прието с единодушие. Като се има предвид настоящата ситуация, не можем да освободим съвета от отговорност. Това не е нищо ново. Още през 2009 година отложихме освобождаването от отговорност за есента. В крайна сметка освободихме съвета от отговорност, след като той направи някои компромиси. Ангажира се да осигури по-голяма публичност и прозрачност. През 2010 година бяхме изправени пред същия проблем, както през 2009. Тази година ситуацията е по-различна. Съветът отказва да отговори на отправените от нас въпроси. Как можем да одобрим годишния му финансов отчет, ако той не желае да отговори на въпросите му. Можем да го направим, но това ще означава, че не проявяваме уважение към самите себе си. Много съжалявам, че по-голямата част от колегите социалисти са променили мнението си. Съжалявам също така, че в Комисията по бюджетен контрол няма единно становище. Социалистите и демократите застават на индивидуална позиция парламента обаче винаги е имало голямо мнозинство за повече публичност и прозрачност по отношение на отчетите на съвета. Госпожа Андреасен. Одобрението, което парламента дава на институциите по отношение освояването на средствата и освобождаването от отговорност се превръща в нещо смехотворно. Ние трябва да защитаваме интересите на своите избиратели, а година след година бюджета, който е отговорност на Европейската комисия, е изпълнен с наредности, а този парламент с радост ги освобождава от отговорност и членовете на парламента с радост освобождават от отговорност европейски и политически колеж, независимо от злоупотребите с средства. Едно кимване с глава би въвело ред в този парламент. Това беше единственото, което бе необходимо и а, дори аудиторите да не отправят критики по освобождаването от отговорност, този парламент а, не бива да се съгласява с освобождаването. Защо има такива несъответствия? Парламента трябва да тропне с крак, иначе ние не уважаваме интересите на дънакоплатците. И още по-голяма проява на неуважение би било, ако този парламент позволи други институции да одобряват собствени бюджети бюджет. Пълен конфликт на интереси се получава. 2007, 2008, 2009 година вътрешния аудитор на а, парламента излезе с доклад, който беше публикуван миналата седмица. И аз гласувах в, против освобождаването на комисията, на парламента и ще гласувам против освобождаването от отговорност и на съвета, а, тъй като не мога да бъда сигурна, че средствата се освояват целесообразно. Госпожа Холмайер има думата. Госпожо председател, скъпи колеги, за разлика от колежката, която говори преди мен, ще кажа, че Европейския парламент е, няма намерение да поиска вод на недоверие за съвета. Не. Е, дебатите, които водим и нежеланието ни да освободим от отговорност съвета е свързано с това, че съществуват нередности при изразходването на средствата а съветът е, не желая да бъде контролиран, очевидно. Аз самата съм докладчик по отношение на имотите, на недвижимото имущество на институциите, на парламента. Е, упражнява се непрекъснат кон, контрол и мисля, че данакопаците би трябвало да са доволни, защото по този начин ние упражняваме контрол е, тук в Европейския парламент по същия начин стоят нещата и е, по отношение на превода. Без превод ние не бих, бихме могли да провеждаме тези дискусии, да отговаряме на въпросите. Затова е необходим превод. Следващия докладчик. Според мен гражданите очакват от нас отчетност. Най-доброто е враг на доброто. Искаме да работим съвместно с съвета, за да постигнем добри решения. Смятам, че подходът, който прилагаме към момента, не е правилният. В групата на социалистите подробно обсъдихме въпроса за прозрачността по отношение на всички финансови отчети. Със съжаление отбелязваме взетото решение за неосвобождаване от отговорност на по-голямата част от институциите. Предложеното от господин Гайер е правилно и смятам, че служителите също вършат работата си, дори когато това не им харесва. Като цяло със съжаление отбелязваме постигнатото до тук. Трябва по-голяма ангажираност. Господин Ашвард за една минута. Госпожо председател, ставам за да кажа две неща. Според междуинституционалното споразумение от 2005 година, съвета влезе в такава договореност с парламента и не е приемливо прекален голям брой държави членки да продължават да загърват тези ангажименти. По-конкретно, според Лисабонския договор, те е крайно време да поемат своите отговорности, да постигнат по-добра съгласуваност с този парламент. Съветът трябва да изпълни своите задължения. Моля съвета и комисията най-после да разберат, че отрицателните коментари от Сметната палата – вредят на достоинството на Европейския съюз в очите на избирателите. Не е достатъчно добро даването на технически обяснения, защото съветът и комисията следва да се отнесат с нужното внимание към поетите ангажименти. Благодаря господин Ашвард. Госпожа Маковей, една минута. Съветът е, заключи, е, че може да даде, да освободи комисията от отговорност по бюджета. Това е грешка. Не смятам, че трябва да се разходват средства безконтролно. Точно това се справи. Това нито е проява на отговорност, нито на добро управление, прозрачност и отчетност в тези времена на финансова криза въпросът е още по-неотложен. За всяко евро трябва да има отчетност, трябва да има по-голяма отговорност. При демокрацията парламентите имат право да подлагат на оценка изпълнителната власт и разходването на средства. Европейският парламент следва, Европейския съюз следва да се съобрази с това. И за това се присъединявам към призива да не освобождаваме от отговорност съвета. Благодаря, госпожо Маковей. Господин Либерацки. Благодаря, госпожо председател. Господин Гайер изложи позицията на социалистите и демократите по въпроса. Комисията по бюджетен контрол – също следва принципа на отчитане на равновесието между европейските институции. Продължаваме да изтъкваме важността на прилагането на принципа по прозрачност към управлението на финансите. Европейският парламент представлява европейските граждани – в момента е особено важно да обясним, да отчетем как е разходено всяко едно евро. С загриженост отбелязваме склонността на съвета да не участва в политическия диалог с Европейския парламент. Това се прави от политически съображения. Възможно е също да има и определени административни бюрократични тежнения на ниво съвет, които препятстват диалога. Процедура на спонтанни изказвания госпожа Флашикова Бенова. Благодаря, госпожо председател, уважаеми представители на комисията и съвета. Освен правния и институционалния аспект днешните разисквания имат и политическо измерение. Европейският парламент има пълното право да действа спрямо вменените му компетенции. Именно това и направихме във връзка с освобождаването от отговорност. Конфликтите, които се наблюдават между институциите, вредят на европейската интеграция подкопават демократичната легитимност на Европейския съюз. Мисля, че Европейският съюз е изправен пред много други проблеми, с които трябва да се справим заедно. Гражданите не се интересуват от конфликтите между институциите, а искат институциите да работят по решаването на техните проблеми. Трябва да приключим процедурата по освобождаване от отговорност. За тази цел администрацията на съвета трябва да изпълни задълженията си. Благодаря, господин Будо, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Няма съмнение по отношение на позицията на парламента. Съгласно договора, това е органът, който освобождава от отговорност. И всички останали институции трябва да се отчитат пред Комисията за бюджетен контрол. Не разбирам защо съвета настоява за него да бъдат направени някакви изключения. Ние държим на диалога и той все още е отворен. Вратите са отворени, така че съветът би трябвало и на административно, и на политическо равнище да проведе разговори с Комисията за бюджетен контрол. И да не отказва да се яви на тези разговори с европейските депутати. Това означава естествено, че ще продължим дискусиите, но все пак е по-добър вариант, отколкото изобщо да не разговаряме. Господин Дарин. Благодаря, госпожо председател. Изслушах различните забележки от европейските депутати. Имаше отправени призиви за сътрудничество между институциите, които приветстваме. Комисията може да подчертае, политическия характер на тези въпроси. Комисията смята, че всички институции следва да си сътрудничат за гладкото функциониране. И ще продължава активно да участва в процедурите. Уверявам ви още веднъж, че можете да разчитате на взаимодействие от страна на комисията. Благодаря. Благодаря, господин комисар и господин Доминик има думата. Благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа, позицията на съвета бе представена пред Европейския парламент в писмата от 2 юни и 17 октомври тази година. Съветът смята, че Процедурата по освобождаване от отговорност е приключила на 10 май, когато Европейската комисия бе освободена от отговорност. Знаем, че тече дебат. Именно поради това съветът внесе предложение пред парламента да се проведе дискусия по ново дългосрочно споразумение за сътрудничество в парламента по освобождаването от отговорност. и във връзка с отношенията между двата бюджетни органа. Надяваме се, че Европейският парламент ще се умее бързо да пристъпи към това ново споразумение. Не предвиждаме никакви условности, що се отнася до формата на това споразумение. Бихме искали да преодолеем този период на разнобой между двете институции, както каза комисарят Дали, двете институции да се умеят да си сътрудничат. Благодаря господин министър, и давам думата на докладчика за две минути. Йо, ми Благодаря, госпожо председател. Пред мен, извинете, за мен възниква само един въпрос. Ако продължи да се настоява за освобождаване на съвета от отговорност, съветът обаче същевременно по никакъв начин не ни сътрудничи то с какви права разполага Европейският парламент? Не бивам да твърдим, че не е било спазено джентълменското споразумение и че следва да сезираме Европейския съд. Европейският парламент вече, не ведна, вече е взел решение с мнозинство Призовавам онези, които все още се колебаят, да се включат активно в процеса, да се застъпят за зачитането на правата на Европейския парламент. Надявам се, че в този мой призив ще се вслуша и съветът. Надявам се, че той ще промени подхода си в бъдеще, така че да установим истинско сътрудничество, така че Европейският съюз, Европейският парламент, извинете, действително да упражни своите компетенции, вменени му от гражданите. Европейският съвет, срещата на върха, няма нищо общо с процедурата по освобождаване от отговорност. Тук става дума за изцяло политически въпрос. Призовавам ви за това да се обявим против освобождаването на съвета от отговорност. С това ще се обявим и за правата на европейските граждани. С това приключваме разискванията. Гласуването ще се състои днес в 12.30. Време е за въпроси към комисията. С удоволствие приветствам с добре дошли комисарят Барние, Дали и Крус. Конкретната тема за въпросите тази